Ocupen sus asientos, señorías. Дами и господа, моля, заемете местата си. Председателят би искал да направи изявление. Моля за вашето внимание. Както знаете, днес е денът на загиналите а с този ден отбелязваме а, края на Първата световна война. И така, а за да отбележим деня, в който се сложи край на Първата световна война, която отне живота на милиони европейци, моля да станем на крака и да запазим едноминутно мълчание. Благодаря ви, дами и господа. Протоколът от заседанието вчера е на ваше разположение. А ако нямате коментари или забележки, моля да гласувате. Първо ще гласуваме